Е, е- Здравейте, колеги! В качеството си на заместник председател на комисията е, за мен е удоволствие да съпредседателствам заедно с госпожа Биердър първото смесено заседание на нашите две комисии по правните въпроси и за жените и съм особено удовлетворена от тази възможност, тъй като за нас е удоволствие тук да е е, министърът на Люксембург е, Лидия Мъч, е, приятелка, съучастничка, ако щете, в битките, които така и не приключват никога. Става въпрос за представителството на жените в управителните съвети на търговските дружества. Напомням ви, че на първото си четене парламентът е, прие акта с голямо мнозинство и от тогава чакаме позицията на съвета. Е, впрочем, този въпрос е приоритетен за Люксембургското председателство и госпожа министърът е, се е ангажирала да е, изведе до край тази работа. За мен също така голямо удоволствие а, тук а, да приветствам и госпожа Дюран, а, която а, ще ни запознае с съответните решения на ОИСАРА. Госпожа Биердър, благодаря госпожо председател. За мен е удоволствие да съпредседателствам днес по, по този въпрос, по тази материя. Парламентът е извършил своята работа и то много добре. На първо четене е, текстът е, е прият още през ноември 2013 година. Един премерен, е, справедлив текст и би могъл да способства за постигането на целта за представителството на жените в управителните съвети. Ние от години се борим за това. Мъчително напредък все пак се постига и в това направление, разбира се, Европейската комисия и Люксембургското председателство се оказват наши солидни е, съюзници и аз им благодаря за е, това. Е, времената обаче не са леки. Съветът би следвал да търси споразумение от 7 декември нататък и крайно време, впрочем, за, за това и едва ли ще се изненадате, ако аз като представителка на Великобритания напомня, че съветът е, има и други задачи на дневния си ред и освен това знаем, че съветът е, не приема от все сърце това законодателство. Твърде много държави членки се стремят да го блокират. Е, впрочем, страни, които в собствената си практика нямат кой знае с какво да се похвалят в областта на равенството на половете, Нали, знаем какво стана с директивата за отпуска по майчинство и така нататък. Та, ние всички трябва да, да тръбим у дома пред своите правителства, за да се чуе гласа на Европейския парламент. Аз с голям интерес очаквам вашите изказвания, изказванията на нашите гости, евентуални препоръки за по-нататъчните ни усилия. Сега незабавно ще дам думата на госпожа министъра от Люксембург. Благодаря, госпожо председател, господин председател. От все сърце ви благодаря, че е, сте поели инициативата е, за това смесено заседание, което ми дава възможност да поставя отново в центъра на нашето внимание един кръг от въпроси, които наистина заслужават такова, както вие току-що казахте, за представителството на е, жените в управителните съвети. И аз държах наистина да участвам в това ваше смесено заседание, за да е, докладвам и за проявение от Люксембургското председателство ангажимент за напредък е, по тази материя, а и защото е, се чувствам лично пристрастна. Наистина материята заслужава да бъде изведена на преден план. Добре знаете, че в момента по въпроса се водят преговори на експертно равнище. Но все още предстои много работа. Онова, което остава да бъде направено, вече обявих по, на, по време на изказването си пред Комисията за жените на Европейския парламент на 14 юли. Тогава посочих, че равенството на половете в вземането на решение е сред приоритетите на Люксембургското председателство и на нашата работна програма. Бих искал да ви запозная с разговорите, които се водеха миналия месец. И е, като пример е, бих искал да спомена една международна конференция, състояла се в Модоров Лебан, в херцогството Люксембург на 15-16 октомври тази година, на която присъства и госпожа Евлия Регнер, докладчик от Европейския парламент, на която особено държа да благодаря, естествено, за нейното присъствие, а и за смелите, вдъхновяващи думи, с които се обърна към участниците в конференцията – което, което ни даде повод на високо равнище да обсъдим проекто директивата за участието на жените в управителните съвети. Това наистина е, е един от централните въпроси в рамките на нашата дискусия. Е, на конференцията присъстваха политици, бизнесмени, научни работници, представители на академичните среди. И главният извод, е, който аз лично за себе си направих след тази двудневна конференция, е, че наистина трябва да бъдат е, въведени редица мерки, цял едно съчетание от мерки, е, за да се възстанови, да се постигне равновесието между мъжите, мъжете и жените в процеса на вземане на решения. Вероятно ще се съгласите обаче с мен, че някакви чудодейни е, решения в това отношение не могат да се очакват. Честно казано, аз е, е, смятам, че квотите на представителство не са панацея. Но, все пак, това е решение, което се е доказало на практика с немалко страни и което ние желаем да включим сред цяла една поредица, билото задължителни, билото факултативни мерки, за постигането на предък в тази област. И мерки от законодателен характер, което, което би било особено ефикасно, или в практиката, в обичая, е, на най-различни равнища, както международни, така и национални. Според мен, аз бих искал това да стане ясно, този пакет от мерки е, не може да, да, да бъде завършен без да се включи в него и въпросът за квотите. И този дух сме изготвили заключения на съвета за участието на мъжете и жените в вземането на решения, проекто заключения, които съветът по социалните въпроси предстои да приеме през декември 2015 година. Остават ни няколко седмици до това заседание на министрите. Госпожи и господа, давате си сметка, че Работата върви общо взето задоволително. Но председателството не смята да отслаби усилията си, имайки предвид, че по някои въпроси не постигаме желания напредък, на които също държим, разбира се, но за постигането на напредък, по който се нуждаем от обединяване на, на усилията, от е, е, една по-категорична ангажираност от страна на държавите членки. Е, и тук е, определено трябва да споменем е, участието на жените в управителните съвети. Е, това е един от въпросите, който се нуждае от още някой друг стимул, е, за да напредне. Когато се изказвах тук е, на 14 юли тази година, поех ангажимента е, Люксембургското председателство да постави отново този въпрос на дневен ред на съвет. Предложихме компромисен текст. Това беше необходимо. И този текст е, имаше за цел преди всичко да удовлетвори възраженията на някои държави членки, които вече имат прието национално законодателство по тази материя. И за да имат различните делегации необходимото време да се запознаят с направените от нашето председателство предложения, ние е, приехме да оттеглим тази точка от дневния ред на съвета по социалните въпроси от миналия 5 октомври. Сметнахме, че това е уместно, отново, както казвам, да дадем възможност на всички държави да се запознаят с най-новите предложения, да не бъдем упрекнати, че не сме дали възможност на различните заинтересовани страни да се запознаят с новия текст. При това, съответно, този въпрос ще бъде внесен отново на дневен ред на следващото заседание на съвета на 7 декември с оглед постигането на общ подход. Това, това е нашата цел – Разбира се, ние сме все така привързани към целите, съдържащи се в първоначалното предложение на комисията, като се опитваме при това да осигурим на държавите членки необходимата гъвкавост да, да съобразят те националното си законодателство с предложенията на общоевропейско равнище. Нали, след като, е, както казах, някои държави членки вече са приели съответни законодателни мерки. И значи е, по въпроса все още се преговаря между експертите. Това, от което имаме нужда, е подкрепата на политиката и то на най-високите политически нива, така че да можем да използваме ефективно оставащото ни време. През миналите седмици и месеци положих усилия, за да се обърна към моите колеги министри да обърнат внимание е, това предложение за директива. При повечето това не беше необходимо, защото е, повечето от тях знаят какви точно сигнали се изпращат чрез това предложение. Ние го знаем и то много добре. Um, ако се постигне мнозинство в съвета по това предложение, това ще представлява на много добра стъпка в посока на а, постигане на по-балансирано представяне на жените на ръководни постове, а в същото време ще се изпрати сигнал и а, за постигането на повече а, равенство на половете. На 7 декември срещата на съвета, която ще се проведе, ще очертае бъдещето ем, на директивата. Това ще е отрешаващо значение. Мога да ви уверя, че Люксембургското председателство в тясно сътрудничество с Европейската комисия през следващите дни и седмици ще предприеме всичко, каквото е по силите му, за да бъде постигнато споразумение. Смятам, че сте наясно, че съвместно с госпожа комисарът Юрова отправихме съвместно писмо към държавите членки, за да подчертаем още веднъж значението на предложението и освен това да подчертаем необходимостта свързана с недостатъчното представителство, представителство на жените в управителните съвети на предприятия котирани на борсата. В момента през следващите седмици Имаме нужда от голяма подкрепа от всички заинтересовани страни, към които сме отправили нашия призив. Европейския парламент за мен е, е най-важната институция, която ни оказва подкрепа. Като бях тук през юли и представих нашата програма, вече ми беше заявена тази подкрепа от страна на Европейския парламент. Още веднъж днес искам да ви благодаря за подкрепата, за подкрепата ви, за предложението от 2013 година. Днес и двете парламентарни комисии са тук, за да говорят по една такава важна тема. До сега сме провеждали много заседания, които ам, в по-голямата си част не бяха а, обществено достъпни. Провеждали сме много разговори с националните парламенти и правителства, за да изведем това предложение напред. И също така сме е, полагали усилия, за да спечелим и нашите съперници за това общо начинание. И така, с това приключвам своето изказване, като отправям отново призив да не ам, се намаляват усилията, а, да се работи за напред по този въпрос, защото а, проблемът все още не е разрешен през последните седмици и месеци има все още критики, които се изразяват по темата. А нашата цел е да помогнем на възможно най-голям брой жени да вземат участие в управлението на дружествата, котирани на борсата и да се ползва всички права. Благодаря ви. Благодаря и на двете парламентарни комисии, че са днес е, тук да обсъдим тази важна тема и благодаря и за вашата подкрепа, която ми бе дадена още от самото начало. Благодаря ви за вниманието, което ми оказвате днес. Thank you, Lydia, for this very... Благодаря ви, Лидия, за много ангажираното, но не така оптимистично прозвучало изказване, опасявам се. Ще проведем дискусия, след като изслушаме и госпожа Жордан, представителката на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Благодаря ви за поканата. За мен е чест и удоволствие да споделя с вас – работата на ОИСР по този важен въпрос, жените в съветите и вероятно няма да се изненадате, ако, ако кажа, че това е приоритет и за генералния секретар на ОИСР и за 23-те държави членки. Най-напред ще направя кратък обзор на препоръките на организацията. В това отношение ще споделя с вас някои най-нови емпирични данни – и накрая ще набележа идеите ни за по-нататък. От 2013 година насам действат препоръки на ОИСР за равенството на половете. Един проект от хоризонтален характер, така да го наречем. Е, който е насочен в три най-вече области е, образование, заетост и предприемачество. Въпросът за жените в управителните съвети попада в рамките на препоръките по заетостта. Е, при наличието на такива препоръки обичайно е три години по-късно да докладваме за постигнатия напредък пред министрите и съвета т.е. ние вече наблюдаваме как се работи по препоръките и ще докладваме през 2017. Накратко обаче, препоръката, която е приета от съвета на ОИСР за жените в, на, на решаващи длъжности и в частност в управителните съвети, поражда е, възможност за различни подходи в това число доброволни количествени показатели, квоти, изисквания за е, публично огласяване на информация и други мерки или инициативи с доброволен характер. О, сега, работата в ОИСР е, се води от комитети. И има специализиран комитет, е, е за управлението на корпоративната собственост или корпоративното управление. И когато е, този съвет работи по актуализиране на стандартите в тази област, е, той е длъжен да отчита съответните препоръки на съвет. Е, съвсем наскоро тази година препоръките за корпоративното управление на ОИСР бяха приети, т.е. бяха актуализирани и приети от съвета на ОИСР и от Г-20. И за пръв път в тях се включват въпроса за участието на жените в управителните съвети. Казва се, че държавите следва да бъдат насърчавани да е, приемат различни мерки, е, е, доброволни количествени показатели, оповестяване на информация, частни и обществени инициативи за увеличаване броя на жените в управителните съвети. И когато говорим за корпоративното управление, т.е. за за управителните съвети, става дума за отношението между акционерите, управителния съвет, или по-скоро съвета на акционерите и най-сетне изпълнителното управление на търговските дружества. И тук става, възниква, разбира се, въпроса за квалификационните изисквания към членовете на съветите. Тук е, е, въпросът не се третира теоретично. Е, има процедури, има хора, които решават, вземат такива решения. И акционерите играят активна роля, но съветът всъщност изпълнява процедурите за привличане и назначаване на членове. Е, съветът е, също така определя общите и индивидуалните изисквания към своите членове и всъщност набира кандидати. Понякога това става чрез специални комисии по кандидатурите. Е, и Значи, това е нашата гледна точка към, към този въпрос. Е, и става дума за доброволен стандарт, който се прилага навсякъде по света. Е, Световната банка, например, се е ангажирала с него и е много добре, че за пръв път в тези стандарти за корпоративно управление, прияти от самите членки на ОСР и от Г-20, е, за първ път в е, този стандарт фигурира въпроса за жените. Всички наши е, препоръки се основават на обективни данни. През 2004 година още направихме едно проучване и установихме, че наличието на повече жени в управителните съвети може да повлияе положително върху управлението, особено на дружествата с лоши показатели. И днес натрупаната информация е далеч повече, отколкото преди години. Набелязани са редица зависимости, но в тази област твърде трудно се доказва причинно-следственост. Е, зависимост да, но не и е, категорична причинно-следствена връзка. От този доклад, от, този, от това проучване от 2012 година, е, можем да констатираме, че един по-представителен управителен съвет е, по-ефикасно упражнява надзор върху работата на е, дружеството, е, по-широко представителен е, е като културни, образователни особености в по-голяма степен е състояние да предявява отговорността на главното изпълнително ръководство на дружеството. Е, по данни от октомври 2014 година, е, средно 20,2% от местата в управителните съвети се заемат от е, жени. Интересно, между другото, е, е че приблизително такъв е относителният дял на жените на изпълнителни длъжности в търговските дружества. Любопитно е да се проследи такава една връзка. По-нататък само 9 страни са прехвърлили 20, средното от 20% участие на жените в управителните е, съвети и виждате, що се отнася до висшите изпълнителни е, длъжности, напредъка е практически незначителен. По последни данни 3,3% от е, главните изпълнителни директори на дружествата в Европа поне са жени. Виждаме е, съответствие или по-скоро зависимост между финансовите показатели на дружествата и участието на жените в тяхното управление, като връзката е положителна. По-малко са спорните е, ситуации в е, един управителен е, или по-скоро надзорен съвет, когато в него жените са повече, виждате от общо 6500 наблюдавани управителни съвета – И по-нататък, що се отнася до акционерите? Наблюдава се растяща активност на акционерите в посока към е, равенство на половете. Всъщност, инвеститорите осъзнават, че е от тяхна полза да се ангажират с е, различни търговски дружества в тази посок въвежда се на доста смела стъпка за отказ от разглеждане на инвестиционни предложения 126-те най-големи дружества в Калифорния, например, а и другаде, които са изцяло с управителни съвети съставени от мъже. Е, на друга интересна статистическа информация от е, тази година е, всъщност вече е устойностена альтернативната цена. 6055 е, долара би, би струвало това като цена, милиарда, извинете, 600, 600 и повече милиарда би било пропуснато като економически ефект, ако в управителните съвети са само жени. То виждате някои сравнения по страни с виждате задължителни квоти на представителство, е, други прилагат по-неформални средства, кодекси на поведение, доброволни показатели и така нататък. Както казах, ние е, следим положението с оглед на доклада, който предстои да внесем през 2017 година и разбира се, е, ще, ще проявяваме интереси към опита, който може да споделите вие. Е, интересно е да, да, да, да се установи някаква причинно-следствена връзка, да, да се знае кога е ефектът от участието на жените в управителните съвети е положителен, защо е положителен. Междувременно е, е, ще се осъществяват други проучвателни е, проекти, ще се трупа положителен опит. Ето, предстои още много работа, това е несъмнено, е, но надявам се съм ви дала една красноречива представа за сегашното състояние. Благодаря ви за това много интересно експозе. което макар и до някъде песимистично, не е лишено и от искрица надежда. Така, сега можем да, да пообсъдим, а, може да коментирате чутото, да задавате въпроси към нашите гости. Мерси. Благодаря. Е, Извинявайте, госпожо председател, по, по, по, А, а, идвам от една друга много важна дискусия за а, арбитражните производства в външно-търговските отношения. Сега, човек се пита на, на фона на статистическите данни, които бяха посочени тук, пита се защо не успяваме да убедим съвета да, да потръгне напред към регламентиране участието на жените в управителните съвети. Толкова повече, че според мен предложението, което се прави и от комисията, и с подкрепата на парламента, е предложение, да, от една страна амбициозно, но, но не, не е прекалено амбициозно. Е, не, не поражда е, някакви, кой знае какви е, императивни норми. Това, което се предлага днес, едновременно дава възможност да се заяви политическа воля и в същото време не може да бъде обвинено в крайен феминизъм. Най-малкото тук чухме чисто економически съображения, доводи в подкрепа на е, по-широкото участие на жените в управлението на търговските дружества. И, нали, е, може да, да, да, да се спори, предложението може да бъде критикувано е, от тези позиции, в смисъл, че, че е феминистки настроено, но, но може да се наведе контрааргументът, че всичко това има своята е, положителна економическа стойност. Е, и, аз наистина се, се питам е, как, как, как бихме могли да, да, да предявим чисто политически изисквания към съвет. Да. Благодаря. Нека да чуем още въпроси и, и след това ще дам думата на, на нашите докладчици да, да коментират. Госпожа Бесера. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за решимостта, госпожо министър и госпожа представител на ОИСР, която, която проявихте, вие всъщност се допълнихте една друга и красноречиво описахте реалността и аргументите за нарастване на участието на жените в дружественото управление. Че наистина, както тук колегата попита е, риторично, защо? Защо всъщност не се постига напредък? Тук става въпрос за е, опозотворяване на, на един творчески потенциал на, на способностите на цялото общество. Ние не можем да си позволим да се отказваме от, е, от таланта, от способностите на половината от а, е, членовете на обществото. И а, на вниманието на госпожа министъра а, не само какво питам аз, може да се направи в рамките на съвета на министрите, за да бъде преодоляно това блокиращо малцинство, но и за по-нататък, при следващото холандското председателство на съвета, е, ще можем ли да, да разчитаме на, на постоянна ангажираност? Още повече, че Европейската комисия категорично се е ангажирала в своята работна програма директивата да бъде приета през 2016 година. Как да стане това обаче? Как да, да сме сигурни в, в това? Ем, е, да, независимо от това, че е, при е, назначаването на, на колегиума на комисията, всъщност, не е проведен до край този принцип на равенството на половете. И, прочем, въпросът стои и от към кандидатите. Не, не само, а, що се отнася до волята на, на решаващия орган. Защо всъщност няма достатъчно жени кандидати за ръководни постове, в това число, впрочем, и за членове на Европейската комисия? Знаете, че вече са приети целите за устойчиво развитие до 2030 година в рамките на, на ООН и става въпрос за Общата ангажираност на световната общност за постигане на равенство О, по-нататък е, е, трябва да се обърнем с лице към медиите, да, да, да играят своята роля, да, да пропагандират, да осветляват реалността, понеже е, реалността е, красноречива. когато човек търси експертно становище, то не е непременно, не, не, не произлиза непременно от устата на, на мъж е, това е съизвестно. Е, пита се защо след като има толкова много експерти жени, те не стигат до решаващите е, позиции. И отново да кажа, ние разчитаме на Люксембургското председателство, разчитаме е, за постигането на напредък и като краща представители на своите национални общности, ние се ангажираме с всяческа покрепа. Господин Дапинто. Благодаря, госпожо председател. Можем да съжаляваме, че това смесено заседание не е така посетено от колегите и от едната и от другата комисия е, на парламента, а въпросът е, е изключително важен. Аз бих искал да подчертая нещо на вниманието на госпожа министра. За мен е въпрос на гордост Е, че нали, аз в продължение на 6 години бях председател на е, адвокатурата в, в Португалия и общо ръководството на, на адвокатурата е, се състои от 20 на членове заедно с председателя 21 от, от, от преди 20 години датира този орган. В началото бяха три жени, когато поех отговорността на председател на, на, на адвокатурата, взех решение да бъдат поравно. 10, 10 жени на, на 10 мъже. И имайки предвид, че в това положение е, задачата на, на една жена е изключително тежка. Нали, и като професионалист, адвокат, все пак жената, поне в, по традиция в Португалия, има и редица други задължения в бита, в, в, в е, семейството. И въпреки това аз успях да, да е, наложа този принцип. И още повече бих подкрепил. И както и направи всъщност за председател на, на ръководството, на, на управителния съвет на адвокатурата в Португалия е жена. И фактически сега не само са поравно, а като прибавим и председателката, стават мнозинство жените и с това а, португалската адвокатура е уникална света. <coughs> que apoio inteiramente esta iniciativa de levar mais mulheres à igualdade de, de... Това беше само един пример. Искам да кажа, че от все сърце подкрепям тази, тази идея, тази инициатива да се увеличи присъствието на жените в управителните съвети. И после трябва да, да, да си кажем право. Ние поначало, Европейския парламент, се е, изказваме за е, равенство на половете е, и, впрочем, не, не просто в управителните съвети, а тук и равенство на съдиите, мъже и жени в Европейския съд. Съветът ни казва, че това не било допустимо по договорите за Съюз и как е възможно всъщност съюзът да да настоява, да, да говори за равенство, когато в устройството на, на собствените си институции не е готов да спази е, този принцип. За мен е много важно жените да получат равно участие на всички е, равнища на, на обществото и на най-високите е, равнища и преди всичко да се реализират професионално, защото не само у нас, в Португалия, а и на други места по Европа, жените всъщност не са равнопоставени по отношение на труда а именно правото на труд е, може да гарантира пълната социална интеграция и социално освобождение на жената, е, благодарение на, на, на което можем да се преборим с, е, например, явления като насилието срещу жените и неравнопоставеността на жената в семейството. трябва да се създадат условия, преди всичко, жените да са равнопоставени по отношение на труда и всички предимства, което това би им донесло. Така всъщност ще се приборим с насилието, в това число битовото, домашното насилие. Благодаря ви. Е, Председателката прекъсва. Та значи, така, трябва да се започне от равенство в труда. Благодаря ви, господин Дапинто, за тази пледуария. Е, колеги, разполагаме само с час. Имайте предвид, е, е, моля ви, да бъдете по-кратки. Госпожа Билбао. Да, благодаря, госпожо председател. Трябва да благодаря за организирането на това изслушване и искам да поднеса извиненията си за това, че не можах да допринеса много за дневния ред. Искам да благодаря на госпожа министъра от Люксембург. Вижте, ударете едно рамо на тази инициатива, за да постигнем напредък. Европейският съюз и неговите институции започват да затъват в тежки проблеми. Те вече се усещат от известно време държавите членки и в а, отделни региони. Имайте предвид, че някои държави членки и някои региони имат доста повече напредък в тази сфера, отколкото европейските институции. И това ще създаде тежък проблем за институциите, защото до някъде поставя под въпроса европейската демокрация. En primer А мисмо, mismo имаш на debate sobre cifras de violencia. Необходимо е да предприемаме по-решителни стъпки. Вчера е, излязоха последните цифри за битовото насилие срещу жените, извънредно обезпокоителни. Както Европейската комисия, така и комисарят винаги казват, че а, въпросите на жените са все последна точка в дневния ред на пленарните сесии на Европейския парламент. Значи много зависи и от нас. Това е начинание с много дългосрочна перспектива. Благодаря на госпожа Жордан за нейното изложение и искам сега да запитам нещо конкретно. Всъщност квотите в момента са доброволни. И въпреки доброволния им характер, с тях се постигат доста подчертани успехи. Не само економическите аргументи са тези, които принуждават дружествата да назначават повече жени в правителните си органи. Трябва да има и допълнителни мерки, съпътстващи мерки, като да кажем гъвкаво работно време и други подобни. Бихте ли казали какво препоръчвате вие? Благодаря, госпожа Гутланд. Uh, Благодаря, госпожо председател. Чувате ли ме, пита ораторът? Да, благодаря. Благодаря на всички участници в днешното заседание, които се изказаха. Благодаря на госпожа Муч от Люксембург. Много окоръжаващо прозвуча вашето изказване. Аз се бях притеснила за нашето, за съдействието, което бихме могли да получим от председателството, но е, сега съм много по-спокойна. Uh, e uh, Благодаря специално и за изложението на представителката на ОСР. Много бе положително да се чуе за економическите ползи, които може да доведе правилната политика по отношение на равенството. Вярно е, че нямаме много време, но искам да чуя и вашата перспектива. Какви економически ползи можем да наблюдаваме в Европейския съюз от предприемането на по-нататъчни действия за утвърждаване на равенството, от постигане на повече равновесие в съветите, що се отнася до състава мъже-жени? Тъй като искам да кажа, че е, познавам дружества, които до голяма степен се ръководят от жени и е, повече такива дружества, според мен, биха до, били добър пример за обществото. Те ще послужат като модел за поведение. Всички жени, които е, се образоват, които получават необходимата квалификация, ще бъдат убедени, че ще имат същите справедливи шансове, от каквито се ползват мъжете. Говорим за права, за това да имаме лоялна конкуренция и да съществуват стимули за това жените да се образоват и да вземат съдбата в ръцете си. Е, това е несъмнено, но трябва да чуем и за економическите ползи, защото ние се стремим към това нашите дружества в Европа да получават все повече и повече възможности, ние да им ги създаваме. Е, бихте ли казали какви аргументи можете да ни предложите в тази светлина, които да вземем предвид, когато провеждаме по-нататъчни дискусии? Благодаря, госпожа Оскар. Да, благодаря съвсем накратко. Искам да повторя това, което каза Мария Елена. Въпросът ми е как така не съумяваме да оборим аргументите на онези, които са против Европейската директива? Ами, съществуват толкова много практически случаи, които разкриват ползите от тази политика. И както всички сме се убедили, Директивата е амбициозна, обаче не е изцяло задължителна, ако мога така да се изразя. Не всичко в нея е чак толкова задължително. Аз съм от Италия, където се чуват много силни гласове срещу нея, но ние приехме нормативен акт, което, който беше в много по-висока степен задължителен, отколкото е това, което е предписано в директивата. Всъщност, доводите против равенството се оборват от фактите. Как така не съумяваме да защитим позицията? Благодаря господин Тарабела. Госпожа Жордан говори за това, че има неоспорими економически ползи за едно общество, в което има едно почти пълно равенство в отговорностите на мъжете и жените. Кризата от 2008 година показа, че дружествата, където в управителните съвети е имало повече жени от традиционните 8-9%, много по-добре е устояно на е, предизвикателствата и трудностите. Е, консерваторът е, Габриел Сен действа против своите приятели, но въпреки опозицията, която дори неговите собствени поддръжници му устроиха, след като бяха въведени мерките за равенство, се видя, че те имат само единствено положителен ефект. Сега, аз имам голямо уважение към дипломатите, но те не говорят толкова ясно и искрено като нас. Какво ще правим там, където се казва не? В Германия казват, ние имаме законодателство по въпроса, няма нужда от директива. Шведите пък не искат да се подобряват нормите за отпуск по майчинство, защото те имали а, е, свое законодателство. Значи, а, е, това са а, е, държави, а, които не можем да използваме като пример. А, може би има държави, които не искат ограничения. Обаче, сега фактически едно мълцинство а, дирижира оркестъра и всички останали са блокирани от него. Кой блокира и защо? Това трябва да се знае. Трябва да се каже кой е, да бъде посочен с пръст. Холандия също блокира. Госпожо министър, Холандия ще ви наследи на председателския стол. Има някои държави, които са по-напреднали от други, има държави, които са по-големи опоненти. Трябва да ни се каже точно кой блокира и да се окаже въздействие, натиск върху ръководителите на, тази, на тези страни. Благодаря, госпожа Легрип. Merci, madame la... Благодаря, госпожо председател. Euh, Само няколко думи, не искам всичко да повтарям. Точно ще се изкажа в духа на току-що изказалия се колега и други колеги го споменаха. Е, ние не обичаме да сочим с пръста, обаче все пак, е, ако не стигаме до посочване с пръста, е, трябва ни точна информация. Кои са страните, които са така е, в основата на този блокаж, на който сме свидетели по настоящем. Тези страни заслужават да получат едно сериозно послание. Преди доста, може би повече от 5 години, Франция прие една мярка по инициатива на група парламентаристи, беше парламентарна инициатива за въвеждане на квоти. Системата влезе в сила. И този път, по който изминахме, е много интересен. Много информация имаме за економическите този. Само една цифра – що се отнася до истинското справедливо равенство на жените, 28 милиарда долара ще бъде годишният принос към световния брутен вътрешен продукт, съгласно изследването на Макензи. Егалите, омфам. Това ще бъде ползата от реалното равенство между мъжете и жените за срок от 10 години. Много благодаря за организирането на това изслушване. Благодаря сега, госпожа Регнер. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа нещо като докладчик. Вие и госпожа Габриел ще направите заключителните бележки, но имам кратък въпрос към госпожа Жордан. Благодаря ви за вашето изказване. Достави ми голямо удоволствие това, че Ойсъра не задава въпроса защо се нуждаем от присъствие на жените в управителните съвети, а по-скоро поставя въпроса как да осигурим такова участие. Въпросът ни е свързан с контрола. Как реагират държавите членки на ОИСР, когато извършвате контрол? Как реагират, когато констатирате, че напредъкът им е минимален? И какви мерки предприемате вие, за да ги убедите в сериозността на това, което трябва да се направи? Да ги убедите да проявяват сериозно отношение? Какви аргументи използвате, за да помогнете на държавите членки да се ангажират? Е, два въпроса чувам към госпожа Жордан. Има и много въпроси към госпожа Мулч за това Предлагам да започнем с отговорите. Първа получава думата госпожа Жордан. Благодаря ви. Наистина бе впечатляващо да изслушам всичките изразени позиции и въпроси. По проблема за квотите. Мисля, че най-напред ние е, трябва да се дадем сметка за следното. Всяка мярка, нормативен акт или доброволна мярка, винаги поставят е, проблема е каква е изначалната цел, която се преследва. Ако анализираме квотите и тяхното отражение, мисля, че именно това е относимият въпрос. В някои държави, да кажем Норвегия, да, са достигнали е, прак от 40% участие на жените в съветите. Обаче целта е, е жените въобще да попаднат в онези слоеве, е, където се вземат решенията, включително и в дружествата, но и на други места. Тази цел още не е постигната дори в държави като Норвегия. Значи е, трябва да се проследят връзките на това ниво и да се види защо не се постига тази цел, какви други условия следва да бъдат създадени, за да бъде постигната. Аз е, много работя с Азия, е, с азиатските страни. Индия неодавна въведе в търговското си законодателство и изискване за участие на най-малко една жена в управителния съвет на всяко дружество. И това е изискване, което се посреща с много голяма враждебност. Виждате, че дружествата се стремят сега през глава да изпълняват тези изисквания, без непременно да се обръщат към най-талантливите кандидатки. Значи процесът на издирване, процесът на подбор е много важен, за да можете да изберете най-талантливите и тези, които са най-подготвени, за да заемат длъжността. Много, много аспекти има проблема. Много неща трябва да се вземат предвид. Не е достатъчно да съществува само един закон, който ви предписва крайната цел на политиката. Въпросът за контрола е много, много уместен. Аз споменах Комитета за корпоративно управление с членове от определен брой държави членки. Ние им изпращаме въпросник. Чрез въпросници сме работили и в миналото и резултатите са били добри. Правим сравнение между получените отговори, дори страни като Япония – които са много-много изостанали, бих казала, че Япония е някъде в дъното на кривата, проявяват голям интерес. Защото поне сега при правителството в момента се е, проявява много голям интерес. А там има много сериозна задълбочена програма за економическа реформа, и е, част, съществена част от нея е участието на жените в управителните съвети, поне по-широкото участие. Даже страни като Япония вече се замислят. За да, и, и за нас е необходимо да мислим активно как можем да им помогнем. Естествено, ние собствени проучвания също правим. Е, не разчитаме само на информацията, която ни подават държавите членки но поне това, което те ни казват в отговорите на въпросниците, съставлява основа за по-нататъчна дискусия. Благодаря. Преди да дам думата на министъра, искам да дам думата на господин Штайн от Генерална дирекция правосъдие, ако желая да направи кратко изказване. Thank you very much. Да, благодаря съвсем кратко. Най-напред искам да благодаря на Европейския парламент не само за организирането на тази проява, но и за непрестанната му силна подкрепа за приемането на тази директива. Искам да благодаря и на председателството от Люксембург и на госпожа Муч е, за тясното сътрудничество, в което работим и за политическите приоритети, е, които включват това е, предложение, този проект. Когато комисията внесе проекта си преди три години, тя напълно осъзнаваше, че тук ще се стигне до политически спорове. Въпреки всички доказателства, с които разполагаме, има много голямо разнообразие в позициите на държавите членки за подхода по този въпрос. Именно за това ние зададохме много ясни цели, включихме в проекта ясни срокове, но не, не наклонихме везните в посока към задължителните квоти. Избрахме друг подход. Регулирахме процеса на подбор за управителните съвети. Много се радвам, че госпожа Жордано той също акцентира върху това. Смятаме, че ако изпълнението на тези задължения е на лице, ние ще се умеем да постигнем и крайната цел на директивата. Парламентът е подкрепил този подход. Вие не сте променили в нищо философията на проекта, напротив, подкрепихте я. Е, даже я подкрепихте и чрез изменения. По време на преговорите с съвета, които вече продължават близо 3 години, комисията използва един аршин, за да отчита напредъка, а именно дали текстът остава верен на духа на първоначалния проект. Като се съчетаят задълженията и гъвкавостта за държавите членки, Постига ли се резултатът, било чрез методите предписани в текста или чрез альтернативни методи? Мога да кажа, че текста, до който сме стигнали и по който се работи в момента в съвета, все още е верен на философията, която стои в основата на първоначалния проект. Много експертна работа е свършена върху текста при различни председателства. Мога да кажа, че текстът е вече зрял за приемане. Той е озрял за приемане на позиция от страна на съвета. Съгласен съм напълно с оценката на министър Муч, че на 7 декември на съвета ЕПСКО дискусията ще бъде отрешаващо значение. И затова и е, комисията цялата си политическа тежест застава зад подготвителната работа, която в момента се осъществява в съвета. И искаме тази реформа да стигне до най-високо политическо ниво. Вече не говорим за експертна работа, говорим за изцяло политически въпрос. Онези държави членки, които се съпротивляват да бъдат приобщени и да бъдат накарани да подкрепят проекта. А, ние работим по този начин, ако и председателството работи така, а, е, нуждаем се от всяка подкрепа от страна на парламента, на негови отделни членове. Особено ако можете да ни окажете е, подкрепа и чрез работа в държавите си. Е, това е проект с възлово значение и сега е моментът да бъде прият. За това на всяка подкрепа ще се радваме безкрайно. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо Мот, имате думата. Изказванията на госпожа Жордан и на господин Штайн бяха прекрасни и това ми позволява да бъда пределно лаконична. Ще се опитам да остана именно такава. Аз не бих искала сега да соча с пръст. Никого. Най-напред поради факта, че преговорите все още не са приключили. Аз имам своите опасения, но оставам и изпълнена с надежда за съвета на 7 декември. В началото на изказването си е, ви казах, че оттеглих е, този проект от дневния ред на съвета на заседанието му на 5 октомври, и именно за да поработим още с страните всички държави членки, изключително и онези, които се колебаят. Да ги убедим, че е, някои от предложенията, които ги плащат, не са чак толкова задължителни, толкова е, тежки, е, че има голяма доброволност е, и че има смисъл с това да се подкрепи проектът. Надявам се, че все още имаме възможност да деблокираме е, работата по досието. Аз е, съм е, много благодарна за тези, които присъстват тук лично. Виждам и много представители на депутати, които отсъстват и знам, че тези депутати също могат да положат усилия да агитират е, пред работодателите, пред компетентните органи на своите страни. И всичко това вие го знаете. Те могат да направят много, за да окоръжат колебаещите се да подкрепят директивата. Казах, впрочем, вие казахте това, че тази директива има символично значение. Тя е сигнал. Но съм много благодарна специално на госпожа Жордан, която каза, че тук не трябва само да преодолеем проблема с демократичния дефицит. Има много изследвания, много доказателства. които убеждават, че това, което правим, има пряка връзка с конкурентоспособността на нашите предприятия. Следователно тази директива ни е, позволява е, да преодолеем всички предразсъдъци, които все още е, се срещат по пътя ни към включването на все по-голям брой жени в процесите на приемане на економически решения. Мисля, че един депутат от Испания заяви, че във всички е, случаи, когато се работи е, по досията, свързани с равенството между двата пола, работата не върви бързо. Мога само да подкрепя тази констатация. Споделям обаче мнението ви и е, депутатът от Португалия също каза това, че нашата борба не се ограничава до економическата сфера, а се осъществява и има място и в други области областта на правото, областта на заетостта като цяло. Тоест, е, необходими са постъпки в различни направления, които обаче остават подчинени на една и съща цел и една и съща логика. Както казах в началото, няма панацея. Има множество мерки, има голям брой пакети от мерки, които трябва да съществуват. Някои от тях задължителни, други доброволни. И мога само да подчертая още веднъж, че за мен този пакет няма да бъде пълен без квотите и без директивата за квотите. Тоест, аз наистина ще положа максимални усилия в едните седмици, за да убедя когото трябва на експертно ниво, на административно ниво, но и на политическо ниво. Както представителят на комисията много правилно каза, говорим за политическо предизвикателство. Ще полагам усилия да убеждавам онези, които все още изпитват колебания – това, което отчитам от вашите изказвания, са също и различните доводи във връзка с действащите вече национални законодателства. Да, щеше да бъде наистина идеално, ако можехме да приемем една рамкова директива преди 10 години е, с прагове за различните държави членки. Но най-важното все пак е, че има вече страни и доста оратори казаха това, с законодателство в този дух. Това, което на мен ми се иска е Европа като цяло да излъчи подходящото послание, а то е, че държавите членки биват насърчени да вървят по този път. И че е, са е, малко тези страни, които все още не се осмеляват да тръгнат по него. Благодаря ви. Благодаря, госпожо министр. Преди да е, приключа тази част от заседанието и до обявя нейния край, има двама колеги, които ще направят заключителни бележки. Госпожа Габриел, благодаря госпожо председател, госпожо министър, госпожо Жордан, благодаря най-напред за вашето присъствие, за отговорите на нашите въпроси. Благодаря и на колегите за присъствието и за подкрепата на позицията на парламента. Най-напред искам да кажа, че днес е извънредно важно да се каже какво е положението след гласуването в парламента. Две години след гласуването в парламента на първо четене, сега текстът е вече реалистичен и прагматичен и можем да минем към преговори. Трябва да се припомни, че говорим за нещо с огромно значение и то двояко значение по-широкото присъствие на жените в управителните органи на дружествата води до по-добро економическо управление и по-добри економически резултати. И е, освен това, ние трябва да се възползваме от потенциала на жените, за да постигаме е, своите економически и социални е, цели. От друга страна обаче, е, законодателството е, функционира. От обнародването на проекта до днес, в тези две години, вече има близо 5% увеличение на броя на жените, участващи в ръководните органи на предприятията. Следователно виждаме реален ефект. Законодателният натиск е явен върху предприятията и в тях все повече работят компетентни жени. Второ, и много важно, винаги да помним възможностите за маневриране, с които разполагаме. Парламентът е предложил текст, който да отговори на опасенията и страховете на всички. Вярно е, че квотите не са само цел. Те са само средство, за да се осигури по-равноправно участие и истинско равноправие за жените. Ако е, държавите са готови вече да, постиг... да поемат ангажименти за постигане на реални резултати, всичко ще намерят в текста, включително така е, скъпата им клауза за гъвкавост. Сега се изисква ангажимент от държавите членки и кохерентни действия от наша страна, е, за да постигнем целите си. И така стигам до третото и последно, което искам да кажа ние можем да очакваме лавинен ефект от тази директива в най-положителен смисъл на различни нива на иерархията, не само благодарение на съпътстващите мерки, но и а, чрез а, а, следване на примера на тези съвети, в които има повече жени. Госпожо министър, подкрепяме ви на 7 декември тази тема категорично да влезе в дневния ред на съвета ЕПСКО. Това го дължим на себе си от уважение към собствената си институция, но дължим и на европейците от уважение към тях. И аз се надявам, че тази комисия ще има волята и коража да изведе до успешен край единствената директива, която пряко урежда равенството на жените. Благодаря ви много, госпожо Габриел. Госпожа Регнер ще закрие. Благодаря, госпожо председател. В Европейския парламент ем, сме гласували тази директива и доста време мина от тогава. И в началото си мислех, а, ще имаме проблем с феминистките но виждаме, че е, в тази директива става въпрос е, за управителните съвети. Няма някакви строги квоти, които да се предвиждат. Относно санкциите, там става въпрос за инструменти, които отговарят на реалността. Държавите членки не могат да се оправдават отново, че идва нещо, което им се налага от, европейско ниво. Това е инструмент, е свързан с гарантиране на качеството. Инструментът се наложи качество в дадено дружество. Не можем да говорим само с аргумента, че се постига единствено и само равенство. Съвета обаче сега продължава да се колебае. Госпожо Муче, искам да благодаря за вашия ангажимент. Благодаря и за писмото, което сте съставили с комисар Юрова. Когато се споменава думата квоти, всички се потрисат, но в крайна сметка става въпрос за лекотата на това предложение, което успя да убеди и а, най-големите противници. Може би всички трябва да се опитаме да отправим писма към нашите министри в държавите ни членки, които се е, скатават ам, и не се занимават е, с темата. До 7 декември а, е, трябва да предприеме мерки и на национално ниво. Има а, много добри аргументи, които чухме днес и от страна на ОИСР, и от а, колегите, които се изказаха. Знаем, че от економическа гледна точка е неразумно и ем, няма как да, да не се подкрепи тази директива, освен ако някой не е злонамерен. И искам да ви кажа, че се надявам, че вие а, се чувствате по-силна сега на края на а, вашето председателство, когато имате подкрепата на Европейския парламент. Завите, c'était vraiment très intéressant. Euh, donc il ne reste qu'à appeler nos collègues des pays qui n'ont Остава ни само да апелираме към колегите от страните, чието имена не бяха посочени, все пак да се мобилизират в изпълнение на препоръките и да пожелаем на добър час и кораж на господин.